Добро утро на всички. Знае, че е много рано. Трябва да започнем рано работа днес. Но трябва да спазваме графика си, защото иначе няма да ни стигне времето. I make it four minutes past nine, but of course, as you all know, we... Четири минути минаха след 9 часа, но както знаете, тук работим в единното европейско време, което показва 9 часа точно. Това е регламент за целия парламент. И така започваме с изслужване на господин Стивен Майер. Имате след това по една минута за задаване на въпроси и три минути и половина за предоставяне на отговор. Така че в крайна сметка ще се движим в стъпка от по 5 минути. Много моля колегите да задават по един въпрос, защото ако започнете да задавате повече от един, просто ще очаквам да се предостави е, отговор на възможно разумното. Първо ще предоставим 5 минути на Стивен Майор – за встъпителното си изказване. След това, разбира се, ще разменим идеи, въпроси и отговори. Искам да ви напомня, че той е кандидата посочен за председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари. Стиван, имате думата. Thank you, uh, chair, for... Благодаря, госпожо председател, благодаря и на членовете на Комисията по економически и парични въпроси. Благодаря, че ще ме изслушате днес по отношение на Европейския орган за ценни книжа и пазари. Създаването на този орган и преструктурирането на пазарите в финансовия сектор е положителното от финансовата криза. Разбираме, че наистина решението е изключително важно за надзор. Надзор на национално ниво просто няма да има същото въздействие. Европейският парламент игра ключова роля при създаването на този нова рамка за надзор, а Европейския орган за ценни книжа и пазари сега трябва да си свърши работата. Очакванията са големи. От самото начало органа трябва да действа, ако е необходимо, при извънредни обстоятелства – Имайки предвид мандата, мога да кажа, че той е широк, имайки предвид и регламента, но искам да подчертая пет приоритети днес пред вас. Първото е изграждането на сериозен сериозна система за надзор на финансовите институции. Тук ролята е да се направи оценка на съществуващите практики и съответно изисквания, въз основа на които Европейския орган за ценни книжа ще действа. На второ място защита на потребителите и вниманието върху именно потребителя и инвеститора. До сега те действително плащаха прекалено висока цена за закупуване на услуги или продукти, така че ролята на нашия орган сега е да предостави прозрачност и опрости процедурите. Действията могат да бъдат различни предупреждения, разбира се, до крайно забрана на конкретни продукти, ако това е необходимо. На трето място принос за стабилността. Европейски орган не е самостоятелна организация, част от голяма рамка структури. И ние трябва да действаме съвместно в банковия сектор, в застраховането и в рамките на Европейския е, съвет за системен риск. Ще споделяме рисковете и ще действаме по препоръките, когато е необходимо. На четвърто място висококачествено предоставяне на стандарти и нормативи, а петия приоритет – равнопоставеност в надзора. Конкуренцията в регулацията е всъщност основата на финансовата криза, а Европейския орган има правомощията да действа там, когато се нарушава общностното право. Тези пет приоритети ще бъдат сърцевината на работната програма през следващите години в Европейския орган за ценни книжа и пазари. Органа, от който ние сме правоприемник, извърши изключително важна дейност. Но сега става въпрос за една много сериозна промяна, както по отношение на правомощия, размер на организация и качество на действие на организацията. Сега, в заключение – през изминалите години имах възможност да ръководя две е, организации за регулация в сектора. Първото е, е Организацията за финансовите пазара в е, Холандия, а следващата организация е надзора Айоско. Независимостта е изключително важна характеристика на един регулатор. Това научих. И това ще бъде изключително важно за моята роля като председател. Моите действия трябва да дадат своя принос към ефективността и стабилността на европейския финансов пазар. Стабилност и ефективност на европейския пазар са основния принцип за моите действия и решения. На последно място, имайки предвид своята отчетност пред съвета и Европейския парламент, мога да кажа следното. Както по-рано казах, Европейския парламент игра изключително важна роля, за да стигнем до сегашното положение, създавайки тази рамка. Обеден съм, че Европейският парламент ще бъде значим и за бъдещото развитие на Европейския орган за ценни книжа и пазари. И за това бих искал ясно да кажа, че като председател ще търся диалог активен с Европейския парламент. Много ви благодаря, очаквам вашите въпроси. Good... Председателката, благодаря. Наистина остават ви 15 секунди. Прекрасно спазване на времето. Жан Пол Гозес от името на НП. Имате думата. Merci, madame la présidente. Monsieur le président désigné, благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин кандидат, вашите е, думи бяха възприяти от Европейския парламент с симпатия. Всичко, което казахте на мен, много ми хареса. Аз не искам да поставям вашата личност под въпрос, но е, има е, е, няколко души сред нас, които се е, съмняват в това, че ЕСМА ще успее да е, изпълни всичко, което предвижда документа на комисията. Ние сме много разтревожени от това и смятаме, че, ще им, е, че няма да се случи тази смяна на фирмената култура на прехода между Цезар и Есма. Може ли малко повече да кажете за това? Thank you very much for To... Благодаря, че ми предоставяте възможност по-конкретно да не влезе в разликата между предишната ситуация с е, Цезар и новата обстановка с а, а, ЕСМА, Европейския орган за ценни книжа и пазари. Искам да подчертая, че основното е правомощията, предоставени в момента на Европейския орган за регулация. Например, кредитните агенции за рейтинг ще бъдат на директен контрол от Европейския орган и ще играят в този смисъл органа много различна роля от Цезар, който всъщност нямаше подобни правомощия. Това е една сериозна промяна. Освен това, ще има много повече правомощия по отношение издаването на стандарти, разбира се, в сътрудничество с Европейската комисия има и роля тук, която ще бъде изиграна от Европейския парламент, както и възможността да се действа по отношение на конкурентоспособността. Така че, по отношение на правомощията има сериозна разлика е, сравнено с миналия период и в този смисъл промяната няма да бъде постепенна, а фундаментална. Що се отнася до размера на организацията и ресурсите, които са предоставени? Отново ще има сериозна разлика. 40-50 души, които ще надвишат през следващите години над 100. Тоест организацията ще е различна. Що се отнася до моя личен капацитет като постоянен председател? По-настоящем Цезар имаше непостоянен председател. Мисля, че нещата са различни. Правомащия, ресурси, лидерство. Мисля, че във всички тези аспекти ще има различие и организацията като цяло ще бъде фундаментално различно. Не казвам, че ще е лесно да се създаде тази нова организация, но, например, що се отнася до ресурсите, ако като председател се сблъскам с проблеми в тази област, аз много ясно ще изкажа становището си. Thank you very much. Um... Председателката, благодаря. И от Удо. Удо Булман от името на социалистите и демократите. Благодаря ви. Добре дошли в нашата комисия, господин майор. Сигурно ще проявите разбиране за това, че комитетът, комисията и парламентът като цяло са особено заинтересовани е, от работата на ЕСМА, още повече, че ние подготвихме едно много амбициозно законодателство на чиято основа бихме желали да се развива и практиката. Затова ще ви попитам, можете ли да си представите да върнем нещата назад е, с няколко години? Ако преди няколко години е, правомощията на ЕСМА бяха такива, каквито е, са в момента, какво щяхте да предприемете? Е, сред нас има и хора, които казват, е, в никакъв случай не бива да се регулира твърде много, напомнят за е, така, съдебната практика за правораздаването Мерони. Какво смятате, че може да се промени по отношение на бъдещето? Разбира се, трудно е да върнем часовника и да си представим какво би се случило, ако Европейския орган беше създаден преди да избухне кризата. Допускането е на първо място трябва да се каже, че е, надзора сам по себе си не е гаранция. Дори и да има надзор, европейските пазари и економики пак може да не се развиват е, блестящо. Имам Имайки предвид сегашната ни ситуация, мога да кажа, че тогава никой не очакваше, че това може да се случи. Какво би се случило, ако Европейският орган е бил създаден по-рано. Мисля, че значително щеше да се намали риска да изпаднем в днешната ситуация. И аз също бих искал наистина тогава органа да има от тези правомощия, които сега му се предоставя. Е, както вече казах, агенциите за кредитен рейтинг изиграха своята роля. Тук става въпрос за много сериозен проблем с качеството. И ако имаше по-рано надзор на тези организации, очакването е, че резултата щеше да доведе до по-добър рейтинг. Регулаторна конкуренция – Зная от опита си в Нидерландия, какво бихме казали, например? Ние ви, не ви предоставяме а, възможността да, да предоставяте вашия продукт на конкретен доставчик, ако той не отговаря на изискванията за прозрачност. Няколко седмици по-късно същия продукт обаче може да се окаже одобрен в друга страна в е, Европа и да се предлага. С други думи, регулаторната конкуренция е факт, а пък Европейският орган има правомощие да работи в тази насока. Нямаше достатъчно прозрачност имайки предвид е, извън е, борсовите операции, пазара на деривативите. И отново може да кажем, че регулацията не е 100% гаранция, но имайки предвид надзора съществуващ само на национално ниво, без европейските компоненти, защото разбира се тук става въпрос за европейски компоненти, Просто такава система няма как да работи. Затова е необходимо да съществува системата на европейско равнище. Искам да обобща, казвайки, че ако по-рано бе създаден този орган, мисля, че щяхме да се сблъскаме с по-малко проблеми, отколкото днес. Разбира се, е, Европа е част от е, големия свят и целият свят е изложен на съществуващата криза, но в крайна сметка, според мен, щяхме да имаме по-малко опасност за изпазване в криза. Председателката, благодаря. Ние следваме точно стъпката минута, три и половина за отговор, така че да можем да спазваме стъпката от 5 минути. Сиви Гулард от Ауда имате думата déjà dit à quel point nous avions... Добро утро, добре дошли. Моите колеги вече казаха, че ние доста поработихме за създаването на тези е, институции, органи. Сега един въпрос към вас. Е, е, вие сте от държава, която винаги много насериозно е приемала общия европейски е, пазар. В момента регулацията работи точно на това единно европейско равнище. Ако сега една страна членка погреш, направи грешка и попадне в някои от клаузите на регламента, какво ще се случи? I would like to express that. Искам да кажа, че разбирам клаузата, имайки предвид е, фискалните ефекти при намесване на регулатора. Първо ще си играе ролята в областта на банковия сектор. Тук всъщност виждаме как е, е, парите на данакоплатците се използват да се спасяват финансови институции. Така че по отношение на Европейския орган за ценни книжа, мога да кажа, че се разбира тази клауза последния начин. Регулатора с ЕСМА не може да вземе решение по отношение начина по който ще се разпределят е, тези средства от данакоплачиците. Е, Регулатора всъщност има въздействие върху данъците като такива, но в крайна сметка тяхната цел е да гарантира развитието на пазара, а не да не прави финансовите пазари по-неуспешни. Напротив, регулаторите трябва да гарантират успеха на пазарите. Така че, е, когато има такъв надзор, трябва да се гарантира успех на финансовите пазари, в крайна сметка да се увеличи данъчната основа. Моето тълкование за тази клауза е, че всяко решение, когато няма да дадем, примерно, разрешително, просто защото има въздействие, това всъщност за мен не е част от клаузата, а за мен това е връзка с елементите по отношение взимане на решения, управляване парите на дънакоплачите. Председателката, благодаря. От зелените, Гиголт. Hello, sorry for being late. I was... Здравейте, извинявайте, че се забавих, имах проблеми с трафика. След дълги преговори с съвета, парламентът предостави на трите надзорни агенции възможност на практика да ограничат определени е, операции или видове. Кога в рамките на вашето правомощие, бихте се възползвали от това право? Виждате ли конкретни продукти или практики, които биха ви накарали да постъпите така? Какъв е вашия критерий? Какви ще бъдат конкретните примери? Така че вие бихте и ни стартирали, да речем, проучване. Where I think, as I've emphasized... Както подчертах в уводните ми думи, едно от важните аспекти на работата на органа е именно защитата на потребителя и инвеститора. Тук ще има предупреждение като мярка по отношение на продукти и услуги, нещо, което сме правили и в Нидерландия. Например, при спекулации, разкрити с земя и при положение, че е, имаше случаи, когато е, земите попадат под е, морското равнище, става въпрос за едни оранжери и в крайна сметка имаше опасност наистина да се възникне е, е отрицателен ефект върху потребителя. Започват ме с обяснение за рисковете за конкретни продукти, но в някои случаи си представям, че ще се наложи и забраната на конкретни продукти за потребление. Това е нова територия до известна степен от друга страна, в своя опит и по-рано имам случаи, когато не предоставяхме разрешителни, когато има конкретен бизнес план, в който виждаме, че ако пред, потребителя купи продукта, 70, 80 или 90% от плащанията всъщност не са инвестиции, а отиват в а, а, средства, които помагат управлението и менеджмента, ние спираме този продукт. продукт. Какви са логическите кандидати? Ами това са те, точно тези тип продукти, при които има голям риск, че голяма група потребители няма да бъдат удовлетворени от продукта, защото той не отговаря на изискванията и предпочитанията им. Подчертавам, че това е изключителен случай, защото потребителите искат да имат своя избор. А така и при иновациите трябва много да се внимава, когато се прилага подобна мярка. Но мисля, че има примери, когато самите доставчици биха искали продуктите да не се предлагат. В моята страна имахме такива случаи и в други страни в Европа, когато финансовата индустрия като цяло и има наистина репутация за предоставяне на продукти, които финанс, при които финансовите потребителите получават компенсации, съответно е необходимо да се извършват подобни плащания. Това са примери, при които може да се използва тези правомощия. Разбирам, че това все още не е в регулацията, но в бъдеще ще бъде. Uh, Благодаря от името на консерваторите, реформистите Кей Свинбър. Благодаря ви. Извинете, че и аз закъснях. Бях задържана а, с комисията, за да говорим по отношение на а, пазара на финансовите инструменти. И по отношение на преглед на директивата и всички останали активи, които се търгуват, мога да кажа следното. Вече зададаха ви подобен въпрос е, по отношение на Цезар, но Цезар работих в конкретни групи и може ли да ни запознаете с формалните решения, което ще даде възможност да се а, използва а, преструктуриране на персонала, с който така или иначе съществува в Цезар, по отношение на продуктите, късите продукти, късите продажби и така нататък. Как точно предвиждате координацията им с новия орган и контактите с останалите глобални регулатори? So these are two questions. Okay first... Два въпроса зададахте. Първо, по отношение споразуменията с националните регулатори и експерта им по някои въпроси на пазарите. Европейският орган за ценни книжа всъщност няма да се занимава директно с е, надзор непрекъснато. Е, по-голямата част от този надзор ще се извършва на национално ниво и, както вече казах, агенциите за кредитен рейтинг ще изпълняват до голяма степен подобен надзор, а пък ЕСМА ще има своят е, е, контрол върху тяхната дейност. Така че за тези области, където няма непрекъснат надзор от Европейският орган, очевидно експертният опит е, ще бъде от изключително значение на националните регулатори и на национално ниво. Мисля, че е, може да се използват този потенциал прекрасно. Очаквам а, участието на служителите по-настоящем, които работят да работят за европейския орган и така ще има приток на експертен опит от национално ниво към европейско по същия начин, както аз поемам своите функции от национално и сега на общостно ниво ще бъде много интересно, ако те дойдат при нас и започнат щатна работа. Освен това ще съществуват различни комисии и комитати, които ще играят своята роля при предоставяне на съвет, консултации и препоръки, също така развитието на техническите стандарти. Това ще бъде тяхна роля на националните регулатори и до известна степен, разбира се, ще има и допълнителни назначения а, в Европейския орган. Но искам да подчертая, че това е европейска институция, ще изгради своя собствена база експертен опит. Необходимо е да има подходящия баланс а, по отношение експертен опит от национално ниво, но също така да се гарантира, съществуването на ядро, което да изгражда експертния опит по финансовите пазари на общностно ниво. Що се отнася до правомощията, свързани с глобалния контекст и ролята на Европейския орган на международните финансови пазари. Искам първо да подчертая, че, както вече казах, говорих за регулаторната конкуренция и искам да кажа, че наистина това беше една от основанията и причините за финансовата криза. В Европа е необходимо да гарантираме това да не е проблем, който да излиза и на световно ниво. Така че на Г20 е много важно това ниво да се видят е, координирани мерки на международния пазар. Мисля, че има и конкретна роля за Европейския орган. Водят се дискусии с ЕЦЦ. Това е също орган за надзор на пазара. Така че при тези дискусии много е важно ЕСМА да участва активно, за да може да предложи своя експертен опит например, е, по отношение на кредитните агенции, ще има наистина, както и други, е, изключителна възможност да се използва надзорния опит и опита на Европейския орган при взимането на решенията. Освен това, трябва да се избегне двойния надзор и това също е, ролята на Европейския орган ще бъде много голяма във всички дебати. Председателката, благодаря. Е, тук няколко секунди повече ви дадохме, защото бяхте си спастили време от предишният отговор. Сега преминаваме към втория кръг въпроси от името на ЕНП Кол. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, ik wil u graag een vraag stellen. rol voor u ziet als het gaat om... Uh, бих искала да ви попитам как виждате своята роля по отношение на е, управлението на финансовия сектор и най-вече по отношение на е, противодействието срещу агресивните бонуси. Е, е, ние започнахме вече някакви опити да овладеем нещата по отношение на бонусите, които се отпускат в рамките на финансовия сектор. Но какви са възможностите според вас да наложим наистина някакви ограничения? Благодаря, госпожо Вортман, казва господин е, майор. Благодаря ви за този въпрос. Положително съществува връзка между бонусите е, и работата на ЕСМА. Един аспект е, за мен е особено важен, а именно е, връзката между бонусите и потребителите. Ние знаем, че една част от погрешните покупки е, или покупката на погрешен продукт от потребителя води в крайна сметка до определено заплащане на служителите, които работят е, на финансовия пазар. Така че би трябвало е, да защитим и потребителите, като осигурим повече прозрачност, така че потребителите да възстановят доверието си към служителите и консултантите, работещи на финансовия сектор, и да могат да се осланят на техните финансови консултации. Тези бонуси, тези комисионни, които е, потребителя до този момент плаща в определени държави членки на консултантите или на служителите, трябва да бъдат премахнати. Е, това означава, че е, реформата в системата за заплащане на работещите в финансовите институции на от държавите членки ще се отрезат благоприятно и на потребителите. Консултациите, пласмента на определени финансови продукти отчасти е, преминават е, така, че потребителите в крайна сметка търпят щети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 би трябвало да е, предприемем разпроучване на рисковете. Вие говорихте за дериватите и най-вече за извънборсовите деривати и предвижда се приемането на специален регламент по този въпрос. Необходима е достатъчно информация за да можем да преодолеем пазарните рискове и за да осигурим необходимата прозрачност. Смятате ли, че от законодателна гледна точка, от правна гледна точка са на лице достатъчно правни актове или би трябвало да създадем и допълнителни правни актове, които да дадат възможност на ЕСМА да си набави необходимата информация? Мисля, че липсата на прозрачност на пазара на извънборсовите деривати е един от проблемите, свързан с финансовите, финансовата криза. Например, имайки предвид слоповете за кредитно на изпълнение. Ако погледнем какво се случи 2008 година, някои регулатори по това време трябваше просто да научкват експозициите по отношение на тези слопове. Не разполагаха по това време с е, начин за мониторинг на този риск нито можеха е, да направят нужните изчисления относно тази експозиция на кредитно неизпълнение. Имайки предвид, че това ще се подобри, е, когато се контролира пазара, когато се прави е, анализ, ще се премине към централен клиринг. Ще се получава повече информация, по-добро информация за рисковете, което от своя страна ще помогне да се е, намира тези системни рискове. Е, и наистина слоповете са там, където най-често възникват системните рискове и те до 2008 година не бяха подложени на мониторинг. Разбира се, ще има въпроси, свързани с това колко голям ще бъде дела на пазара, който ще бъде подложен на централен клиринг, сетълмент, но се надяваме, че ще можем да стигнем до модел, при който по-голямата част подлежи на подобен клиринг и сетълмент. Но, разбира се, неизбежно част от пазара ще остане извън този център. Важното е регулацията да покрива по-големия дял от пазара. Имайки предвид експертни опит, искам да се позова на казаното по-рано че тук ще имаме модел, който ще се комбинира както опита и потенциала на Европейския орган за ценни книжа и пазара. Събираме в момента, набираме персонал, който да участва ежедневно, но също така разчитаме и на унези, които ежедневно вече работят в този област, за да може в крайна сметка със своя опит да ни помогне да разрешим тези проблеми. Okay, of... Благодаря от името на Ауде Оли Шмидт. Благодаря. Искам да започна с една обща бележка, която няма нужда да коментирате. Мисля, че е жалко, че днес се срещаме само с трима господа. Бих се радвал да има поне една дама, която да участва днес. Но, господин майор, очевидно вие споменавате вредни продукти и говорите за забрана евентуално на продукти. Знаем какъв орган ще, разбира се, ръководите вие и ако засегнем случая с Марони при късите продажби, искам да ви попитам. Вие, човек, забраняваш ли сте? Това ли е начинът по който се, според вас трябва да се справяме с е, пазара, да забраняваме продукти? Може би малко повече може да ни разкажете по този въпрос. Твърде много забрани има в Нидерландия, знаем това. И има противоречие с Европейския съюз и държавите членки. Благодаря ви. Очевидно аз не съм жена, нито пък съм човек забраняващ. Опитвах се да подчертая, че по отношение на продуктите, които предоставяме на потребителите, първо, потребителите искат да имат избор. И когато се прилага забраната, това трябва да бъде изключителен случай. Не става въпрос е, просто за одобряване на продукт. Това е една дейност, която ще бъде изключителна. Просто е важно да има иновации и избор на пазара. Знаем това. Виждал съм в моята държава примери за това как е, отделни индивиди, участващи на пазара, имат единствена цел – създаване на приходи, без да се имат предвид какви са предпочитанията и нуждите на потребителя. И в този смисъл аз съм забраняващ човек в своя живот. Имали сме случаи, когато не сме предоставили разрешително именно възоснова на бизнес плана на кандидатстващите. Защото в този план виждаме, че онова, което произвеждат, ще бъде отрицателно за финансовия пазар. Подчертавам не само за потребителя, а има отрицателно въздействие върху останалите доставки в пазара което ще има и е, негативно въздействие на репутацията на финансовата индустрия. Но това е изключителен случай. Що се отнася до забраната в късите продажби? Има редица неща, които бих искал да кажа. Първо, най-важното е късите продажби да бъдат системни в Европа и системно да се провеждат, защото имахме действия, на които станахме свидетели, където няма системност от страна на националните регулатори. За това искаме да има системност и последователност. На второ място, регулатора трябва да има правомощие, според мен, да се намесва в, в финансовите пазари по същия начин, както това се случва на ликвидния пазар. И от време на време ние се намесваме на дяловия капи, е, пазара, на дяловия а, капитал. Необходимо е да има яснота относно участниците и в някои случаи сме спирали търговията. В някои случаи просто спираме търгуването в тяловия пазар, това е ясно. Необходимо е да се въвеждат е, подобни мерки в други части на пазара, включително и на дериватите. Късите продажби сами по себе си не са нещо негативно става въпроси за ликвидност, а имаме и примери в изминалия период. Случая Енрол в САЩ, където участниците знаеха какви са проблемите на компанията, така че самата къса продажба може също да бъде показател за балони на пазара. Необходимо е тези мерки да присъстват, защото понякога пазарите не функционират добре. Както казах, това не е ежедневно правило, това са изключителни е, моменти, но трябва да имаш правомощията за тях. Председателката. Трети рунд въпроси от името на НП Питер Кайне. Thank you. All actors uh, need tools and I would like to hear your comments. Благодаря. Мисля, че всички е, участващи имат нужда от подходящите инструменти. Бих искала да разбера от вас дали считате инструментите, с които разполагате, за достатъчни. Как оценявате действащото законодателство? То дава ли ви достатъчно правомощия за вашата работа? Това първо. И второ, ако има надзор на микро и на макро равнище, как в такъв случай оценявате системния риск и как това ще работи с ежедневната ви работа по надзора? Благодаря. По отношение на правомощията по настоящем в рамките на регламента, аз бих искал да кажа, че наистина по-настоящем достатъчно е това, с което разполагаме и а, органът може да започне да функционира за да може да осъществи тези правомощие. Когато започне един регулатор да работи с нови правила, с нов регламент, важно е да видим как ще се сработи той практически смисъл и по-добре трябва да се разбират пазарите. Ако имаме правомощия да оказваме надзор над кредитните агенции, а ние имаме такива, когато се започне първи етап на оценка, тогава ще видим достатъчно ли е или не. Така че да, ако погледнем сегашните правомощи, изглеждат ми а, а, релевантни, адекватни, достатъчни, но с работата и придобиването на опит ще видим как ще се развият нещата, защото това на практика е една нова територия. Тогава ще знаем кое работи, кое не. И а, мисля, че съвсем ясно ще кажа, когато а, реша, че правомощите са нито достатъчни, нито правилните. Това е естественото сътрудничество, което се развива. Това е всъщност и опита ми от работата в националния регулатор. Много е важно да се казва ясно какъв, какви са функциите, какви са действията. Трябва да се дава ясен сигнал на нормотворците. Що се отнася до системния риск? Както подчертах в началото, в уводните си думи, ние активно ще работим съвместно с Европейския банков орган за надзор, както и с органа за застраховане. Имам, разбира се, опита и в предишните пазари, пазарите с слоповете за кредитно неизпълнение. Много е ясна ролята на Европейския орган за наблюдение и на този дял от пазара съвместно с колегите в застраховането и банковия сектор и новосъздадения, разбира се, съвет за системен риск в Европа. Председателката, благодаря. Арлин Макафи, социалисти. Sure that... Благодаря. Знаете, че ние имаме собствен доклад е, за финансовите инструменти при преразглеждането на директивата за финансовите инструменти и е, слоповете за кредитно изпълнение. Какво точно ще предприемете в тази област, особено е, прозрачността? Вие няколко пъти засегнахте тази дума. Ще следвате ли примера на САЩ? по отношение на тяхната инициатива и когато се осъществяват срещи с всички участници на пазара по отношение на всички цели, които ви се покажат на тези, излязат на тези дебати, мисля, че ще ми бъде добре да отговорите с да или не. Благодаря ви. Okay. Uh, on the, one of the elements that... Един от елементите, който искам да засегна по отношение преразглеждането на директивата за финансовите пазари, една от ползите е по-голяма конкуренция нови възможности за търговия по повече места, на които могат ценни книжа да се търгуват и като цяло мисля, че развитието е добро, защото има по-голяма конкуренция между различните участници на пазара. Също времено има и отрицателно въздействие, по-малка прозрачност по отношение на начина по който се развиват е, цените защото те се създават сега по различен начин на различни места. Тоест има полза от повече конкуренция между различните е, търгуващи центрове. От друга страна има по-голяма неяснота по отношение на разкриване на цената и до голяма степен това е противно на целите, които искаме да постигнем на пазара. Едната възможност е да има по-голяма консолидация, при която да има повече колективна информация по отношение цената и търговията, предварително, преди търговията, след по време на търгуването. Е, това е възможно да бъде дискутирано именно в хода на дискутиране на директивата. Що се отнася до прозрачността и ролята на организацията, организациите, които ние, върху които оказваме надзор и въздействие като регулатор. Казвам на колегите си, че ако в крайна сметка има едно малко гише в края на деня, ще можем да преброим колко хора от пазарите идват на това гише и колко пък хора от страна потребителите влизат. Това е типично за този тип организации, защото те ни уведомяват е, потребителите, инвеститорите, не са толкова добре организирани, както е, органите, които ние, на, на които оказваме надзор, а пък ние съветваме първите. Трябва винаги да имаме в нашия дневен ред именно тази точка, а именно да се действа независимо от организациите, върху които оказвате надзор. От друга страна, разбира се, те са много важен и източник на информация много важен участник в рамките на Европейския орган и те ще могат да споделят е, своите идеи с регулатора. Искаме да бъдем прозрачни по отношение на този тип въздействие и начина по който протичат консултациите, начина по който се оказва въздействие на пазара, но мисля, че нивото на подробности ще бъде достатъчно, за да можем да гарантираме своята независимост от е, финансовите пазара. А, аз искам да... Ще публикувате ли информация? Да, ще публикуваме информация. Протоколите, всъщност само за това питах, протоколите от тези заседания ще публикувам информация от срещите, когато има участници от пазара. Да. Председателката, благодаря. Четвъртият тур въпроси. Кого Пелц от името на НП. Аз е, следя по този а, е, часовник в залата, така че може би ще може да отговорим на още няколко въпроса. Опитвам се да следвам и е, поредността на групите. Паскал Камфър ще бъде следващият. Благодаря, госпожо председател. Кратък въпрос. Всъщност три кратки въпроса към вас, господин Майор. Предишният е, съвет е, се спря на ефективността е, на органа за ценни книжа и е, разглеждайки неговата дейност го оцени негативно. Е, смяташе се, че дори така да се каже, органът за наблюдение на ценните книжа и на пазара на ценни книжа се е отразил неблагоприятно на ситуацията като цяло. Вие говорихте за кредитните агенциите за кредитен рейтинг, доколко те поемат отговорност за техните решения, а те до голяма степен е, определят поведението на пазара. Така че какво според вас може да се направи е, по отношение на агенциите за кредитен рейтинг и е, във връзка с държавния дълг? И освен това, на трето място ще ви попитам какво мислите за забраната на определени е, рискови финансови продукти. И какво е съотношението между забранени и незабранени продукти? Три въпроса, да. Три въпроса зададохте. Може би трябва да бъдем малко по-умерени при задаването и на въпроси, казва председателката. Трудно ми беше да разбера превода, така че може би не напълно ясно ми стана. По отношение на а, рейтинговите агенции. Не се спрях по тези въпроси, когато говорих за агенциите. Трябва да обясня, че аз имам опит, изключително богат в областта на одита и наблюдение на а, кредитните агенции. Предоставя се финансова информация, така че, имайки предвид сегашните регламенти за агенциите за кредитен рейтинг, мисля, че е, надзорът ще бъде ефективен. По отношение на държавния дълг – и намалението на дефицита. Не мисля, че това е в правомощието на Европейския орган за ценни книжа. Мисля, че националните правителства е, работят всъщност на тяхно ниво по отношение намаляване на този дълг. Не мисля, че това е в правомощията на нашия орган. Питер, благодаря. Съвсем бърз въпрос, свързан с работата на съвместния комитет. Къде според вас как точно се развива тази дейност, какви амбиции имате за е, неговото функциониране. Благодаря. I would, I would be... Очаквам, че ще има активно сътрудничество с Европейския орган за застраховане и Европейския банков орган. По и надзора наистина имаме ясно основание защо трябва да работим съвместно. Един пример. Конгломератите, финансовите конгломерати, където се предоставят, разбира се, услуги, банкови инвестиции, има ясен пример в това. Ще работим съвместно, в противен случай не можем да бъдем резултатен регулатор. Друг пример по отношение на потребителите и инвеститорите – много продукти съществуват, където има елемент за качество, свързан с елемент за инвестиране или пък елемент от инвестирането, който е свързан с банков компонент. Така че, ако искате да работите в тези области, аз по-рано обясних е, моята практика до сега, аз ще работя съвместно с другите два регулатори в е, застраховането и банковия сектор, за да се наистина гарантира качеството на проектите и в крайен случай може да се стигне до забрана. Ще трябва да се работи съвместно наистина с а, а, органите по застраховка и банковия надзор. Благодаря. Последен въпрос, Паскал. Мерси. Благодаря. Аз се радвам, че ни обещахте да публикувате протоколите от заседанията с представителите на финансовата индустрия. А, ние ще следим а, дали си спазвате обещанието. А, от мен един въпрос, който вече беше отчасти зададен от някои колеги. Бих искал да разбера дали вие като регулатор разполагате с достатъчно информация за прилагане на директивата за злоупотреби на пазара, за да а, вкарате на пазара, за да избегнете а, това на пазара да има играчи, които злоупотребяват с него. В момента върви един проект на европейско равнище за налагане на санкции в такива случаи. А, бих искал да разбера как а, оценявате възможността на директивата за късите продажи. Отново тук ще направя препратка към пазарите, капиталовите пазари има възможност да се спре търгуването, може обаче да се действа и срещу манипулация, срещу конкретни участници. И напоследък моята организация ние намерихме една страна, която се занимаваше с малки операции и в края на деня се опитваше да окаже въздействие на цената върху тях. Да, трябва да имаме правомощия за да можем да действаме в случаи на манипулации, не само по отношение на делови, е, паза, деловите пазари и капиталовите пазари, но и при надзора. Там, що се отнася до късите продажби, да, проблем има. До сега доказателственият материал е доста смесен. В резултат от нашата нова роля на този пазар ще я получим по-добра картина за тези пазари. Освен това, вече имаме споразумение и сме решили някои от тези проблеми по отношение на дълговете на а, държавите да се разглеждат наистина като фундаментален проблем по отношение на финансирането. И до каква степен има манипулация. Мисля, че по-настоящем няма ясен отговор. Чувам най-различни истории от различните регулатори в световен мащаб. Новите правила ще ни дадат по-ясна възможност да се създадем представа какво се случва на финансовите пазари, но да, трябва да имаме е, правомощия за реакция, ако има манипулативни действия. Okay. Well, Председателката, благодаря. Това е края на това изслушване. Вие успяхте да спазите отреденото ви време, така че два допълнителни въпроса успяхме да ви зададем. Благодаря ви. И сега сте свободен да си отидете. Благодаря ви. And we have another hearing, so don't leave. Продължаваме със следващото изслушване. Много ви моля да не напускайте залата. Right, everybody, if we could uh, settle down, please. Дали можете да вземете местата си? And so we now move into our, our second hearing. This is for... Сега започваме второто изслушване. Габриел Бернардино е избран кандидат за длъжност е, председател на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Искам да припомня още веднъж регламента. Първо даваме думата на кандидата за 5 минути за представена, след което преминаваме към въпроси и отговори по обичайния формат. Една минута за въпрос, три минути и половина за отговор, така че се движим на блоково от по 5 минути ще ви помаля още веднъж да не комбинирате въпросите, да ги задавате по един. А ако зададете два въпроса едновременно, може евентуално да се получи, но ако зададете три въпроса, не е много вероятно да не получите отговор на нито един от тях. Не го правете, не е честно. Габриел, имате думата за уводни думи. Благодаря, госпожо председател почитаеми членове на комисията по економически и парични въпроси, уважаеми госпожи и господа, повярвайте ми, голяма радост е за мен да мога да бъда сред вас и да отговарям на вашите въпроси, както и да ви запозная със своите становища по отношение бъдещето на надзора в Европейския съюз. Всички знаем, че живеем в много трудни предизвикателни времена. Финансовата криза постави под въпрос е, умението на всеки надзорен орган да се справи с тези предизвикателства на глобалната криза. Мисля, че сега сме призовани да действаме и да гледаме напред. По отношение на европейските е, органи мога да кажа, че се предоставя прекрасна възможност за осъществяване на надзор в Европейския съюз. Това ще бъде добавена стойност и полза към финансовата стабилност и има потенциал да доведе до големи ползи за потребителите, а също така и за индустрията. Според мен, Европейския орган за застраховане в професионалното пенсионно осигуряване има изключително важна роля в надзора. Предизвикателствата са различни. Първото е независимост. Според мен, независимостта се проявява в действието при използване на правомощията, при безпристрастност и последователност в действията. Органът е необходимо да бъде независим от всички участници, индустрията, Европейската комисия, своите членове също така. Затова е толкова важно да има собствени ресурси. А също времено необходимо е органа да използва познанията и експертния опит на своите членове. Второто предизвикателство, според мен, е изпълнението на добра система за управление. Необходимо е да има много ясно изгранена структура, основана на прозрачност, консултации и ефективност. Органа трябва да се възползва от разнообразието на опита, което се събират в рамките на членовете. Освен това, доброто управление е свързано с отчетността. Отчетност към членовете, към съвета, разбира се, към вас, Европейския парламент. Органа трябва да бъде готов да дебатира, да обменя мнение винаги, когато функционира. Това ще бъде една мрежа на надзорни органи, която ще даде възможност за полза на своите членове и увеличаване нивото за готовност за изпълнение на новото законодателство като се използва данни бази, които е, са централизирани, ще дадем възможност за ранно предупреждение и също така ще заложим основите за контрол и конвергенция. Същевременно това не е просто едно продължение на дейността, това е една промяна. Европейският орган за осигуряване ще има своите отговорности, разбира се, е, в контрол и сътрудничество с всички надзорни органи и използването на стрес-тестовете и резултатите от тях. След, разбира се, споразумение с държавите членки и за засилване на защитата на потребителите. Органът трябва да работи съвместно с другите надзорни органи, с помощта на съвместния комитет и да предоставя общ анализ на рискове на е, съвета за системен риск. За да може да изпълни своите цели, органът трябва да има знание, опит и да бъде лидер. Това са само някои от качествата, които аз е, е, мисля, че се надявам е, да мога да предоставя на органа в рамките на своята кариера в този отрасъл, както по отношение за страховането и пенсионните фондове. На, на международно и национално ниво мога да кажа, че аз съм изградил ясен, ясна мрежа от контакти и имам ясен ангажимент за успех. Мисля, че разполагам с съответните възможности да ръководя този орган с цел постигане на целите на организацията. Аз съм отговорен, мотивиран и независим. Твърдо вярвам в европейския проект. И на последно място, наистина обичам работата си. Само така мога да работя. Вярвам, че институциите са много важни, но в крайна сметка хората са тези, които могат да променят нещата. Надявам се, че с вашата подкрепа наистина ще превърна органа в успешен орган. И с радост ще отговаря на вашите въпроси. Благодаря. Thank you very much. Uh, we'll move... Председателката, благодаря и започваме сега с въпросите. От името на НП Жан-Пол Гозес. Благодаря ви, госпожо председател. Е, добре дошъл, господин Бернардино. Ще ви задам същия въпрос, който и зададох и преди това и ще го задам и на третия кандидат. Вие казахте, че хората са решаващи да, това е така в контекста на институциите. Но точно за това се питам как точно са номинирани кандидатите в този конкретен случай. Как е, председателите е, биват избирани и е, какво можем да очакваме от тях по отношение на способността им да използват правомощията, които са им дадени съгласно правната уредба. Ще можете ли, така да се каже, да се справите с реформата, господин Бернардино? Разбирам въпроса ви. Благодаря ви. Трябва да кажа, че наистина а, за мен е голяма чест, че съм избран за кандидат за председателското място. Мисля, че разполагам с стажа и опита, така че бих могъл да ръководя колеги. Вече имам опит до сега в а, а, Европейския комитет за застраховане. Водещи дебати съм участвал по, по отношение на платежоспособност, работил съм в различни надзорни органи, наред с моите колеги, така че мисля, че имам признанието на колегите си в този смисъл. Разбира се, напълно а, ви разбирам и съм съгласен с вас, че това е нов процес, при който нещата няма да се случват както в миналото, а именно – непременно да се стремим към консенсуса на всяка цена. Трябва да ни ръководят моделите на най-добрата практика. Разбира се, в правомощията на регламента. Председателят трябва да разполага със своята перспектива Както знаете, няма да имам глас в съвета на надзорниците, но със сигурност ще мога да изказвам своето мнение. Мисля, че председателят трябва да има на мнение. Обеден съм, че а, моето мнение ще бъде уважавано от колегите ми, имайки предвид предишния ми опит в регулациите и надзора. Вярвам, че за да може Европейския орган за застраховане да се превърне в успех, трябва да се говори на един и същи език с езика на надзорниците. Е, трябва да може да се разбира къде са разликите, но времено да има и ясна перспектива за бъдещето развитие. Аз мисля, че притежавам тези качества. Така че това са условията, с които разполагам, за да изпълня тази работа, господин Гозес. Председателката, благодаря. Втория въпрос от името на социалистите и демократите Питер Скинер. Благодаря, госпожо председател. Господин Барнарино, като председател, вие разбира се, ако минете, разбира се, това изслушване, ще бъдете е, лидер в финансовата е, в финансовата област. Казвате, че добрата практика ви води, това е вашата перспектива. Как ще го осъществите обаче в рамките на съвместния комитет, който все още не е разви, така да се каже, няма и, и своите правила. Виждате ли това като една амбициозна задача, която следва да се изпълни от тримата председатели, за да може да се стигне до наистина добър стандарт на надзор? Благодаря, Питер, за зададения въпрос. Наистина мисля, че съвместният комитет е значима част от Европейската система за надзор. Мисля, че постепенно трябва да се изгради подхода за тази съвместна работа. Имаме опит през изминалия период – и до сегашен опит. И това наистина е добра референция. В някои случаи може да се отговори да, друг път не, но със сигурност трябва да направим нещо повече, трябва да се усъвършенства. Регулацията предоставя наистина възможност трите органа да работят съвместно. Мисля, че ние ще бъдем ангажирани с всичките си ресурси по отношение на конгломератите, защитата на потребителите със сигурност. Това е нещо, върху което трябва заедно да работим. Има твърде много области, където не би трябвало да остава много поле за различие в отговорите. Трябва да работим съвместно. И да имаме, разбира се, гласа ясно да звучи на пенсионното дело и застраховането, но той да звучи съвместно с останалите гласове в името на това сътрудничество. Разбира се, това означава, че ще имаме възможност за уникални решения, съвместни решения за различни проблеми. И това е добавената полза от съвместната ни дейност в комитета. Мисля, че ние съвместно можем да допринесем обща полза. Разбира се, не непременно винаги ще взимаме банкови решения, ще имаме съответни решения в областта на пенсионното и застраховането. И трябва да работим съвместно. Това трябва да бъде духа на нашата дейност, да вървим напред, да имаме напредък, но разбира се и да уважаваме различията помежду си. Thank you very much. Uh, and now... Председателката от името на АОД Оли Шмидт. Thank you very much, Madam Chair. Well, I would like... Благодаря, госпожо председател. Искам да продължа там, където свърши Питър Скинер, за мен това е много важно. Либералите, всички знаете, че искаме да съществува една организация, един такъв орган. Мисията, която ще изпълнявате за в бъдеще, не че е излишна, не бихме казали, че е излишна, но вие ще работите заедно в съвместния комитет. Това не изпълва с много надежда, но знаем, че ще има много проблеми. Ще се Опитате ли още по-дълбоко да интегрирате трите органа? Това ще бъде ли ваша цел? Благодаря, господин Шмидт. Знам, че за вас този въпрос е много сериозен. А, мисля, че трябва да изберем постепенния подход, защото това е единствения начин в момента да напредваме. Единствения начин да. А, а, направим разделянето. Ще видим какво ще стане за в бъдеще. Ще видим също така на, на къде ще се разбият пазарите. Аз съм убеден, е, че има сфери, в които трябва да си сътрудничим, в които трябва да даваме едини отговори, но както вече казах в отговор на въпроса на Питър, аз не мисля, че имаме нужда от е, навсякъде от единни решения. Това, разбира се, не означава, че няма да си сътрудничим и да се учим един от друг. Едно нещо мога да ви обещая – заедно с колегите ще работя за постигането на съвместен ангажимент, за да можем да работим и в онези сектори, където рисковете са общи. Целта не е да се пред преувеличава риска, а, а да се изработи една съвместна позиция, с която да може да се работи и да се преодоляват рисковете. Имам едно, е, имам едно опасение, свързано с е, съществуването на един единствен общ орган. А именно, а, че банковата сфера ще придобие а, е, първостепенно значение. Имаме нужда наистина от специализирани органи и от експертите, които трябва да се работи по пенсионното осигуряване, по а, професионалното и така нататък. А, ако съществува един единствен интегриран орган, това ще бъде трудно да се направи. Освен това ще бъде необходимо много време, докато се изгради такъв орган. Аз няма да съм човека, който ще се опитва да върви сам напред, но мисля, че а, е, трябва да се гледа по начина, по който а, е, описах. Трябва да се разглежда по-отделно нещата в индустрията, в, в финансовите конгломерати и така нататък. Трябва да се направи оценка на всичко от това. Свен Гигут за зелените има думата. Радвам се, че сте тук. Няколко забележки по вашата уводна реч. Разглеждате ли е, членовете на, на надзорния орган като клиенти и какво е отношението ви е по отношение на е, надзора и надзорниците? Смятате ли, че Става дума за мрежа от надзорници, от надзорни органи и Смятате ли, че е, можете да <clears throat> разчитате и на е, нас е, в Европейския парламент, за да изпълнявате своите е, задачи? Как е, е, всъщност смятате да изпълнявате задълженията си, така че да подобрите системата по отношение на застраховането е, на финансовия пазар, е, имам предвид финансовите задължения, е, плащанията, които се налагат на финансовия сектор и така нататък. Всичко това как според вас може да бъде подобрено? Няколко коментара към е, това, което казах в началото, господин Гигот. Аз наистина смятам, че би трябвало да се създаде мрежа от надзорните е, органи, но естествено трябва да работим всички за общите европейски интереси. И решенията, които се взимат от европейските надзорни органи, ще бъдат решаващи за Европа. всъщност нарушенията на европейското законодателство трябва да се разследват в бъдеще, а Естествено, но бихме могли превентивно да работим преди да е извършено нарушението, преди да са извършени, така да се каже, тези престъпни действия на пазара. Именно в рамките на една мрежа между надзорните органи и това означава тясно сътрудничество с държавите членки. За момента не смятам, че нещата зависят от е, допълнително законодателство. Да, известно ви е, че се води един голям дебат е, за рисковете и за страховането от рискове. Естествено, че рисковете в застрахователния сектор са много по-различни от рисковете в банковия сектор. И съответно и пътищата и инструментите трябва да бъдат по-различни. Може би някои не виждат е, опасността, така да се каже, от е, определено е, системно нарушение в областта на пазара, но инвеститорите виждат този риск и тази възможност. А по отношение на банковия сектор ще кажа, че там се виждат възможностите за застраховане на риска, за застраховане по отношение на ценните книжа и по този начин и за е, чрез различни инструменти, включително и чрез ценни книжа, за пенсионно осигуряване. Така, какви са инструментите, с които разполагаме? Аз, е, колкото и е, странно да ви прозвучи, не вярвам в, така да се каже, целебния ефект на много силни и повсеместен надзор. Естествено, е, че надзор е необходим, но когато той е глобален, когато той е тотален, могат е, да възникнат други проблеми. Надзор не може да има без е, информация, така че аз бих наблегнал на наличието на информация. Нуждаем се и от съответните капиталови изисквания колкото по-висок е риска, толкова повече е желанието за натрупване на капитал. Така че именно този кумулативен ефект не бива да се пренебрегва. В тази връзка аз ще поставя акцента върху изискванията по отношение на капитала. И нека да ви кажа, че ще направим една голяма стъпка по отношение на застрахователните е, дружества и застрахователната дейност, именно чрез капиталовите изисквания. През последната седмица приехме доклад във връзка с е, пенсиите, като подчертахме правомощията на държавите членки. Но за да функционира единният пазар, държавите членки би трябвало да се съобразяват с определени принципи, които са общи на европейско равнище и да спазват и правилата по отношение на прехвърляне на пенсионните права. За съжаление, практиката на отделните държави членки показва доста различия как е, ще се оценява поведението на държавите членки, които не спазват общностното законодателство и как смятате да действате по отношение на тези държави? Знаете, че пенсионното дело и пенсиите са една област, която се привличат вниманието. И често пенсиите попадат някакси на тъмната страна, защото застраховането обикновено е по-напред дневния ред. Но за мен пенсиите са също много важен аспект. Много години работи в областта на пенсионното а, регламентиране, така че това е една близка до мен тема. Напълно разбирам, че съществува принципа на субсидиарност по пенсионните въпроси. И самата директива а, е една а, директива за минимално хармонизиране по отношение на ключови аспекти – Както казахте, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване ще може да взима свое решение по отношение изпълнението и мисля, че от една страна е много важно да разполагаме с хора, които разбират пенсионното дело, което всъщност е различно от застрахователното и от банковото. Има своите конкретни характеристики и рискове. И, разбира се, според мен аз съм в е, добра позиция да извършвам подобен анализ. Имам наистина голям опит при работа с пенсионни фондове, както в моята страна, така и на европейско ниво. Искам да използвам предоставената ми възможност да изразя своята гледна точка за пенсиите. Мисля, че днес всички очитаме значимостта на втория и третия стълб – пенсионното дело на нашите пазари. Съществува въпрос, който вероятно ще ми зададете. Какво ще стане с платежоспособността? Това е ключов въпрос. Аз съм напълно прозрачен в отговора си. Не всички мислят като мен обаче. Мисля, че има какво да се подобри по отношение пенсионните регламенти в Европа области, в които можем да направим подобрение са управление, управление на пенсионните планове, ролята на самите служители в а, този план. Мисля, че има и области свързани с а, различните регламенти по отношение сигурността на пенсиите. Там също можем да усъвършенстваме нещата. Аз съм се ангажирал в този насока. Това са целите на комисията, на съвета, нашите цели, но аз се надявам да мога да помогна активна със своята работа в тази област бъдеще. Председателката, благодаря ви. От името на НП, господин Танитрас. Е, я byłem трети, але, ale jestem drugi. Bardzo dziękuję. E, szanowny panie, bardzo miło witać pana. E, благодаря ви. Наистина се радвам, че вие сте кандидат за този пост и че можем да разговаряме с вас. Така можем да оценим вашите лични качества. Очевидно, разполагате опит и сте достатъчно компетентен. Това е важно. Споменахте координацията в рамките на мрежата на надзорните органи националните надзорни органи ще продължат да изпълняват своите правомощия. И затова ще ви попитам следното. Доколко вие сте е, готов и желаете да стабилизирате местните пазари. Има нови е, процедури по отношение на отчитането е, на нови счетоводни инструменти. Имам предвид практиката в е, Полша. Съществуват страхове, че европейските надзорници може би ще дестабилизират местния пазар. Или че изобщо е, надзорниците ще дестабилизират е, пазара и затова е хубаво да има европейски орган. Ролята, която ние изпълняваме в Европа, ролята свързана с координация и действия е, по отношение на държавите членки, естествено е съществена. И в никакъв случай аз не смятам, че ще се създават е, е, проблеми е, от местните надзорници и че ще има някакво разминаване между нашите действия с местните надзорници. Не, Европейският надзорен орган в крайна сметка ще изпълнява координационни функции важно е във всеки случай прилагането по места да бъде правилно, да бъде коректно. И това е нещо, което в миналото често страдаше. По отношение на капиталовите изисквания в състрахователния сектор, аз мятам, че има три неща, които са важни. От една страна ние се нуждаем от е, балансиран подход по отношение на калибрирането, на установяването на стандартите. Би трябвало, освен това, да помислим за е, комплексността и да я преоценим и същевременно да си даваме сметка от това, че двете системи не са непременно благоприятни. Нуждаем се от една система, която да е, бъде достатъчно прозрачна, да бъде достатъчно достъпна и за малките, и за средните играчи на пазара, така че да не се създават е, е, допълнителни трудности за малките и средни предприятия, които са толкова съществени за европейската економика. И освен това, са необходими преходни периоди, подходящи преходни периоди, за да могат и малките страни, и малките предприятия да се приспособят към новата система за платежоспособност, така да се каже, и за възможност на изплащане на пенсиите. Европа ще играе една много силна роля спрямо прилагането на законодателството. И в този смисъл, наистина, ние се нуждаем от една стройна система, от една мрежа на надзорните органи и от една е, стриктна и силна рамка за надзор в е, застрахователното и пенсионното дело защото по този начин ние ще можем е, да създадем и е, основата за стабилност на, е, в тези сектори в бъдеще. Елиса Ферера от името на НБ. НБ. Благодаря, радвам се, е, че сте при нас. Моя въпрос отнася до следния аспект. Преди всичко е важно вие с вашата политика да определите начина за действие на, бъдещ, е, на бъдещето, защото е, сферата на осигуряването, пенсионното осигуряване, е, става все по-важен заради демографското развитие и застаряването на населението. В сферата на бизнеса също наблюдаваме тенденции, които водят до нови рискове. И аз искам да разбера от вас как възнамерявате да защитавате потребителите а, и как ще защитите а, хората, които имат застрахователни полици. А, и коя според вас е най-критичната група? Домакинствата или а, правната основа, на която работите? Къде са най-големите проблеми? Благодаря, госпожо Ферера. Ще ви отговоря на английски. Вие сте права, когато казвате, че на този пост ще играе важна роля за бъдещото формиране на а, органите. Мисля, че тази роля трябва да се поема от хора, които имат собствено мнение, които имат визия и амбиции. И ако това, и ако аз не бях такъв човек, нямаше да кандидатствам за тази позиция. Никога не бих кандидатствал за пост от такава важност. А, е, така че, повярвайте ми, аз а, е, имам качества да ръководя този проект. Е, разбира се, това е сфера, в която се преплитат много интереси, включително и национални. А, аз съм посветил своята кариера на обществения интерес. Аз от 23 години работя в сферата на а, регулирането и надзора на пенсионния сектор. Така че аз а, наистина а, смятам, че знам какво значи да се защитава обществения а, интерес и а, в своя професионален живот изцяло съм се посветил на това. А, защитата на потребителите е една тема, която, така да се каже, ми лежи на сърцето. Аз бих искал да добавя към ролята на е, Европейския орган и защитата на потребителите, защото това наистина представлява предизвикателство. Има нещ... много още неща, които могат да бъдат направени и да бъдат подобрени на европейско равнище. Аз мисля, че а, а, а Европа има още много пропуски в защитата на потребителите, особено в сферата на осигуряването. Мисля, че това можем да го направим заедно с бизнеса. Можем да разработим добри практики от страна на бизнеса Що се отнася до а, изключването, мисля, че трябва да сменим парадигмата, която действаше в миналото. А, мисля, че хората трябва да имат достъп до цялата информация, която ги касае. Това, което сме виждали обаче в миналото, в множество случаи, е, че прекалено многото информация убива човека, убива потребителя. Мисля, че а, трябва да имаме такова изключване на информация, което наистина касае важните неща. Трябва да се разпространява цялата информация за таксите, за условията и така нататък. А, мисля, че има добри практики в нашите страни, които ще ни позволят да а, подобрим защитата на потребителите. И последно, а, а, за условията. Мисля, че бюджета е нещо много важно и аз се надявам, че бюджета на а, Европейския орган а, ще нараства с нарастване на амбициите на проекта. Разбира се, постепенно. трябва да видим ключовите моменти в регламента, които касаят бюджета защото ще имаме е, големи трудности да платим 60% е, за бъдеще. Но смятам, че ключа към всичко това са добрите хора, добрите служители. Надявам се наистина да можем да наемем добри служители, които да свършат тази работа. Благодаря. Сега за е, групата на АОД в Клинц ние бихме искали да имаме добър работещ единен пазар в европейския пазар, включително за финансовите услуги. Когато става дума за застраховането и осигуряването и пенсионното осигуряване, мисля, че знам докъде искаме да стигнем. Когато погледнем Америка и, и се сравним с Америка, ще видим, че ние не сме равнопоставени. Не, не поне се не би трябвало да се опитаме да преодолеем тези разлики, да направим така, че европейските застрахователни компании да получат достъп до американските пазари. Благодаря ви, господин Клинц. Е, това наистина е много добър въпрос. Аз, е, разбира се, не мога да ви обещая, че това може да бъде направено веднага. Знаете, че ние от много години водим дискусия с американците относно условията за това да стъпи на техния пазар. Но мисля, че в момента точно имаме а, огромен шанс да подобрим а, положението. Ние имаме възможност да създадем равни условия, имаме възможност да упражним натиск върху нашите американски приятели. И аз обещавам да направя всичко, което е по силите ми, за да имаме добър диалог и за да можем да подобрим нещата. Мисля, че единственият начин а, е да създадем съвместимост между двете системи. Е, ние няма да можем да е, продадем нашите институции на американците. Те просто няма да ни ги вземат. Това е, това е сигурно. Но мисля, че има възможност да се води диалог с американците, да се разгледат различните области на регламентирането, управлението, капитала и така нататък. И да се подобри, например, груповия надзор. Естествено, не можем да постигнем равенство с американските компании, без да имаме съвместен надзор. Мисля, че всички са наясно по този въпрос. Е, мисля, че трябва да бъдем колкото е може по-ясни, е, по-открити и по-прозрачни с нашите колеги. И мисля, че сега имаме такава възможност мисля, че трябва да се работи изобщо с целия свят за постигане на съвместимост между надзора. Благодаря. Сега преминаваме към третия рунд от въпроси. Геймичо за е НП. Чаван. Благодаря, госпожо председател. Мога ли да задам два въпроса? Един вече бе зададен, просто искам продължение да задам. По отношение равнопоставеността и защитата на потребителите. Някои държави, включително и моята, имаме социални партньорство хода на което се стигне до добри решения, но в крайна сметка и стопанската дейност, и е, синдикатите, и правителството почнаха да режат е, тортата и не непременно всъщност потребителите бяха представлявани в този етап. Така че, Както госпожа Ферера каза, как точно ще гарантирате, че интересите на потребителите са напред в дневния ви ред? И по отношение на субсидиарността, ще има ли някакви форми на таблици, сравнения, което от време на време да ни предоставяте, така когато парламента изиска отговор по относно равната нога, на която всички ще участват? На второ място, добавената полза за изпълнение на поста. Ако това изпълнение не се случи, какво ще направите? Какви санкции ще предвидите? Благодаря. Thank you very much, Mr. Mitchell. Благодаря, господин Мичел. Разбира се, потребителите трябва да имат право на своя глас. И мисля, че много ясни отговори се дават в уредбата така че те да имат своето представителство в различните съвети. Ние сме, разбира се, в момента изправени пред една уникална ситуация, защото имаме една за застрахователното дело такава платформа, друга за пенсионното. Много е важно наистина да има това представителство, за да можем да чуем техните тревоги и на двете платформи. Но Преимущество е също така да имаме тяхното представителство, защото ще имаме информация за пазарните тенденции, какви са тревогите на потребителите в различните държави, какви продукти потребителите биха искали да бъдат по-прозрачни, кои пък продукти крият е, опасности за бъдеще според тях. Така че ролята на един подобен е, форум а, е много важен и ролята им не е пасивна, тя е много активна и за мен тяхната роля ще бъде много значима. Разбира се, принципът на субсидиарност е факт, вече споменах това. Ще имам ясна стратегия за поставането защитата на потребителите в а, приоритетите на моята програма. Това са неща, които можем да направим може да се анализира добрата практика по отношение оповъстяването. Можем да правим различни анализи на европейския пазар, за да може потребителски интерес да бъде в фокуса на вниманието. И разбира се, винаги с радост ще ви докладвам, винаги ще бъда на, вашето, на ваше разположение, за да дебатираме различни аспекти и промени, които вие бихте искали да, да се случат. Що се отнася до изпълнението? Това е област, която нашия орган би трябвало да внесе промяна. Трябва да имаме собствени ресурси, за да можем да проверяваме изпълнението на ниво и държава членка, а трябва и наши собствени ресурси да разполагаме. Това е нещо различно от партньорски проверки. Това е начин за подобряване, разбира се, но е необходимо да имаме начини за проверка, изпълняване и функционирането на различните регламенти. И ще ви предоставя цялата информация в тази насока. Председателката, благодаря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 съм притеснен от е, съобщенията, че нещата с е, ценните книжа не се развиват така, както очаквахме. Бих искал да чуя от вас къде именно са най-големите предизвикателства е, по отношение на отделните органи, така че те да работят с 100% ефективност. И освен това, по отношение на бюджета, от какъв бюджет и от какъв персонал ще се е, нуждае новият орган. Съществува неяснота, но мен ме интересува вашето виждане. В какъв размер трябва да бъде бюджетът и персоналът на новия орган, така че да се изпълняват правомощията, тъй както очакваме. Благодаря ви, господин Лудвиксен. Аз вече споменах някои от важните фактори е, във връзка с действащите органи. Ние желаем да е, осъществим една културна промяна по отношение на е, службите, органите, институциите е, и по същество, така че това ще бъде очевидно една от основните задачи. По отношение на бюджета, да, хубаво е да има а, един независим бюджет, който да не се поделя и разделя с комисията. Но очевидно това ще бъде трудна задача. Необходими са при всички положения ресурси, които да изградят службата и да й помогнат тя да осъществи своите приоритети. Би трябвало да а, увеличаваме бюджета постепенно, защото а, първоначалният бюджет а, ще бъде само началото. Необходими са и амбиции, е, които да са свързани с бъдещето и нещата е, трябва да са свързани от една страна финансовото осигуряване на действието на службата е, и приоритетите на службата. Всичко това естествено е много важно и се надяваме, че ще ни помагате. Благодаря, казва председателката. А сега Госпожа Люлин от името на НП. Благодаря, госпожо председател. Господин кандидат, на следващото заседание в Страсбург ние ще гласуваме по зелената книга на комисията за устойчивост на пенсиите в Европа. В двете ресорни комисии депутатите са убедени, че е, трябва да се осигури прехваляемост на пенсиите от втория стълб. Германските колеги смятат, е, че е, тази възможност за прехвърляне ще застраши цялата система. От гледна точка на финансовата ситуация в областта на социалното социалната сигурност, е, мисля, че трябва да е, прегледаме нещата във връзка с е, пакта за стабилност, с мастрихтските критерии. И в Люксембург може да се каже, че ние имаме дефицит от 1,4, но имаме запас, имаме резерви, които ни помагат е, да постигнем именно това все още приемливо число от 1,4 и без резерви е, дефицитът би бил 4,4. И така, е, е, ставаше дума за платежоспособност 2 Solvency 2. Е, бих е, желала да знае какви гаранции според вас са необходими. Госпожа Люлин бе прекъсната от председателката. Е, аз вече изказах своето мнение за пенсиите. Мисля, че относно развитието на пенсионните системи в Европа всички ние знаем, че е, е, има е, място както за обществените системи за осигуряване, така и за частните пенсионни фондове. Аз наистина мисля, че е възможно да се създаде рамка за е, пенсионно осигуряване на европейско равнище, Е, която да постигне една, един минимум на хармонизиране. Мисля, че не можем да, има, да се стремим към максим, максимална хармонизация, но можем да направим така, че е, всичко това да бъде в е, интерес на потребителите. Вие засегнахте въпроса за преносимостта. Мисля, че е, това трябва да бъде важен елемент от всяка една пенсионна система. Мисля, че трябва да се води политическа дискусия в Европа. В миналото се водеше дискусия да се преодолее тези трудности, да се създаде един европейски подход, но не беше възможно, защото се нуждаем от политическо решение, което все още не е взето. Мисля, че това е важно по отношение на пенсионните системи и гледайки на цялата економика, необходимостта от растеж, от създаване на работни места, въпроса за пенсионното осигуряване има важно място. Друго, което трябва да се дискутира в областта на пенсионното осигуряване, а, е следното. Мисля, че бъдещето на пенсионните системи трябва да се състои от а, баланс, от възможността да се финансират и от възможността те да осигуряват достатъчно средства. А, няма безплатен обяд, защото сигурността, осигуряването има своята цена и не се нуждаем от а, правилния баланс. А, в системата, която хората да могат да си позволят, но и която да може да се издържа. Така че а, трябва по-добре да бъде споделен риска от потребителите, от а, държавата и от а, финансовите пазари, които от своя страна също трябва да предложат по-добри решения на пенсионните системи в Европа. Благодаря много. Мисля, че имаме време за последен въпрос. Ред е на Алде. Рамон Тремоза. Рамон, имате ли въпрос? Аз ще използвам тази минута а, за а, Европейския банков орган а, или ще предам думата на Паскал. Давам думата на зелените. А. Е, ще използвам тази минута, за да ви задам въпроса, който зададохме и на кандидата, който слушахме преди вас, кандидата за председател на Европейския орган за ценни книжа и е пазари. А, може ли да ни обещаете, както ни обеща той, да публикувате протоколите от вашите заседания с представителите на индустрията, е, така както се прави с е, е, Комисията по търговия с токове фучерси в Съединените щати, за да знаем какво сте договаряли с индустрията. Благодаря за въпроса. Мисля, че ние трябва да спазваме Разпоредбите, разпоредбите вече предвиждат всички дискусии, всички мнения, изказани на срещите, на които присъстват и представители на дискусията, трябва да се публикуват и те ще бъдат предоставени на обществеността. Е, естествено, ние ще имаме както формални, така и неформални дискусии с всички е, действащи лица. И това, от което наистина имаме нужда, е прозрачност. Аз възнамерявам да бъда прозрачен е, по отношение на всички действащи лица. А, аз е, не бих имал проблем с. Е, публикуване и предоставяне на вашето внимание на протоколите от срещата за размяна на мнения така че вие да можете да се запознаете с мнението на различните е, а, страни. А, представителите на индустрията също от своя страна трябва да имат право да публикуват тази информация. аз искам да попитам защо индустрията трябва да има възможност да ги публикува. Ако, например, провеждаме неформални дискусии между европейски органи и индустрията, ние ще публикуваме информацията, ако всички са съгласни с това. Аз ще се застъпвам за прозрачност. Аз не виждам защо трябва да се пази тайна за тези неща. И ако това отговаря на разпоредбите, аз е, ще водя по прозрачен начин протоколи и ще ги публикуваме. Ако, разбира се, информацията не е конфиденциална и не може да се публикува, но дискусиите и размяната на мнението мисля, че няма проблем с това. Благодаря това е края на това изслушване. Благодаря много, че се придържахте към времето. Успяхме да вмъкнем един допълнителен въпрос. А, вие сте а, свободен. А, Габриел е свободен да се върви. Останалите ще помоля да останат, защото имаме и едно трето последно изслушване. Няколко минути да а, починем и след което продължаваме. Okay, everybody, if you could resume your... Моля, заемете местата си. How do you pronounce it? Andrea Henry? Henry. Okay, we are, we are now proceeding to our... Продължаваме с третото и последно изслушване, изслушване на Андрея Енрия кандидат за длъжността е председател на Европейския банков орган. Напомням ви каква е нашата процедура. Тъй като има промяна в колегите в залата, първо господин Енрия ще ни запознае със своето становище в рамките на 5 минути, след което продължаваме с въпроси и отговори Следващ формата е минута въпрос. Несложни, не многобройни въпроси, не е честно, след което отговора се дава в рамките на 3 минути и половина, за да можем да се движим на стъпка от 5 минути въпроси-отговори. До сега добре работи този процес. И така веднага предоставям думата на вас, Андрея. Много благодаря. Добър ден, госпожи и господа. Създаването на Европейския банков орган е една съществена промяна. Осъзнавам, че е необходимо да има приемственост, за да има ясен и видим напредък, напредък в областта на надзорната рамка. Много усилия се влагат в практиките за надзор, но досегашния орган не може да се справи с това. 2007 година, малко преди да с кризата, си спомням, че ние публикувахме резултатите от едно проучване по отношение на постигнатия напредък сред всички участници. И си спомням, че и членове на вашата комисия участваше тогава в дебата. Голямото мнозинство от участниците в проучване показват, че качеството на работата на Комисията за банковия надзор, консултацията, всичко беше в рамките на очакване, но всички участници казват, че няма и ясно видимо въздействие върху ежедневната практика на национално ниво. С избухването на кризите, липсата на такъв контрол върху практиките стана все по-видим защото отговора и реакцията се организираше на национално ниво борбата срещу кризите иновациите в законодателната рамка даде възможност да се случи тази промяна. Европейския банков орган има силни правомощия. Разбира се, от нас зависи да ги вложим в изпълнение, за да постигнем нужния напредък. Осъзнавам, че това ще бъде едно голямо предизвикателство. Големи са очакванията. Задачата е наистина да примерим различните интереси. Ако ме изберете и потвърдите за председател на този пост. Ангажирам се с европейската перспектива на надзора. В работата ми в ЕЦБ и Комитета за банков е, надзор аз съм готов да използвам целия си опит. Между другото участвах и при разработването на нормативната рамка. В рамките на предишните ми правомощия видяхме, наистина колко е необходимо да се изгради принципа на едно правило. Убеден съм, че институционалната рамка ще има успех, ако има ангажимент и приемане от страна на националните власти, за да може да работи именно като и европейски надзорен орган. Ще има вероятно и доста конфликти, има може би повече. Ще търсим консенсус и ще използваме всичко в рамките на правомощията на Европейския банков орган, но ние разполагаме вече със средствата за управление на процесите. И имаме различни задачи. Разбира се, ще зададем нашите приоритети и активно трябва да откликнем на очакванията към нас. Според мен първият приоритет е успеха на европейските тестове за стрес. Това е процес, който се провежда в пазарна среда и трябва да проверим дали институциите са в състояние да издържат на бъдещ шок и по какъв начин точно да се проведе надзора. На второ място, банковия орган трябва да въведе единен, единни правила в този област, което всъщност е залегнало в реформата на g 20 от, е, на g 20 от СЕО. Компенсация, ликвидност, разбира се, отчетност на надзора всички този области са изключително важни, за да може всъщност да има ясно провеждане на конгрес. Конкуренцията. Много важно е практите, практиките да бъдат нефрагментирани. Трябва да имаме ясни цели и практики за проверки. На последно място ролята на органа е изключително важен и той трябва да бъде разбран и от потребителите, при закрила на потребителите, за да могат да се спазят препоръките на комисията и е, акта за единен пазар. Независимостта на органа е изключително важно от гледна точка на всички контрола, регулативния, възпрепятстващия, също така от страна на индустриалните актьори, за да може в крайна сметка да не се стигне до изкривяване политиката на надзор, което ще доведе до нови рискове за финансовата система. Осъзнавам, че когато става дума за независимост, не бива да пропускаме отчетността, която е всъщност другата страна на същия медал. Гарантирам, че това е въпрос, на който ще отделям специално внимание. Има и ясните правила и мерки, плюс лично аз се ангажирам с комуникация и постоянен диалог. Благодаря за вашето мнение. очаквам въпросите ви. Председателката, благодаря. Продължаваме с първия въпрос от името на НП Берхард Балц. Благодаря, госпожо председател. Господин Енрия, мисля, че вашата биография е много интересна. В момента ръководите все още отдел в Банка де Италия в Рим. Ще задам е, един въпрос, който моя колега Жан-Пол Козес зададе на другите двама кандидати, които изслушахме. Вие отчасти засегнахте този въпрос, но по какъв начин ще ще а, е, осигурите пълната независимост на а, е, Европейския банков е, орган и по какъв начин вие ще успеете да се наложите спрямо националните банкови органи, които все пак запазват голяма част от правата си. Вие, вие казахте, че ще водите активен диалог с нас. Бихте ли могли да прецизирате малко това, как според вас ще изглежда този диалог? Yes, thank you. Uh, well, it... Eh, Благодаря. Независимостта е много важно нещо. Независимостта от националните власти е сложен въпрос. Националните органи трябва да бъдат част от дейността на органа. Когато в е, предишното интервю с е, надзорниците говорихме по този въпрос е по отношение на Комитета Европейска, Европейски банков надзор. Е, мога да кажа, че там е, хората представляваха своите страни, а сега те ще се избират като представящи ръководители на своите регулатори тогава тяхната лоялност като членове на Европейския орган ще бъдат в общия интерес на общността на Съюза. Това е символична промяна. Но разбира се, тя е промяна и в самото название на поста. А акцента е наистина да се превърнат те в движещи сили на процеса, да могат да се ангажират с целия си опит те ще подготвят всички специфични въпроси. Е, между другото, те обикновено са свикнали да работят по един начин и когато се подложи един въпрос на обсъждане, политически аспект, въпроса по естество няма вече да присъства така че на европейската маса на преговори тази промяна трябва да се случи, трябва да се случи и на национално ниво, в националните органи. Аз е, работейки в е, банката на Италия, работих наистина с е, изключителен изключително внимание по отношение независимостта. Това е Централна банка, която наистина трябва да отделя внимание на независимостта при взимането на решенията, при оценяването, къде точно се крие обществения интерес. Трябва да кажа, че наистина миналото съм се изправил в обстановки и ситуации на сблъсък на конфликт, с национален конфликт и, е, Италианската банка имаше подобни сблъсъци с е, е, Европейската централна банка. Мога да ви кажа, че никога в миналото Италианската банка не е оказвала въздействие върху мене, за да предприема един, едно по-национална политика на взимане на решение, така че в крайна сметка да се стигне до някакво конкретно национално а, решение и позиция по отношение на европейско измерение на въпросите. Разполагаме с редица инструменти в регламента, както искате ме наричайте, може да съм председател, ако стана председател в това си качество, ще идвам да говоря пред вас, но какво ще прави Европейския банков орган? Той ще функционира прозрачно. Всички нормативи ще се подготвят в условия на обществени изслушвания и а, наистина неформалният диалог винаги ще бъде добре дошъл. Благодаря. Председателката, благодаря. Следващия въпрос от името на социалистите преседел. Eh, благодаря, госпожо председател. Господин Ендрия, приветствам ви най-сърдечно тук в нашата комисия. За първи път се срещаме с кандидат за длъжността председател на Европейския банков орган ЕБО. Вие приветствате процесите, започнали тук в Европейския парламент и смятате, че съществува такава потребност от една водеща роля на европейско равнище. Естествено, че всичко това би трябвало да се изрази в една много ефективна практика, защото само водещата роля сама по себе си нищо не означава и не ни помага. Необходимо е да изградим доверие към този орган. Трябва да подготвите нещо като визитка визитна картичка на този орган. Е, трябва да е, подсигурите стресоустойчивост на този орган. Вие знаете, че именно в това отношение имаше проблеми в миналото. И е, когато говорим за е, стресоустойчивост, имам предвид естествено и всички банки в Европа. Така че би трябвало да се е, предприемат е, стъпки в тази посока. Инак аз е, лично съм много доволен от всичко това, което чувам и от отделните така, фази във вашата биография. Те говорят добре за вас. Благодаря, господин Преседо, за зададения въпрос. Съгласен съм с вас. Трябва да бъда лидер на европейско ниво в тази област. Мисля, че мото за лидерството в тази област е да се покаже ангажимента към европейския интерес. Аз работя в условия на комисии и зная, че силата идва тогава, когато си ангажиран е, с интереса на Европа и по този начин те възприемат всички. Тогава по-лесно се разрешават а, такива сблъсъци с национални интереси, за които говорих. Мисля, че през годините съм си изработил в европейските организации такава практика и показвам и мога да се проявявам като лидер. Но вие сте прав. Първият тест а, именно ще бъде за нас, ще бъде. А, проверката, свързана с стрес-тестовете при банките. Това е една много деликатна работа. Миналата година. Позволете най-напред да кажа, че това всъщност са действия, при които се стига до резултат. И следващото развитие на пазара след следващите седмици или месеца след провеждането на стрес теста вече е проверка за самия стрес тест. Миналата, миналото лято комитета Банков надзор проведе първите стрес тестове и ЕЦБ спомогна разработването на тези тестове. При нас имаше 5%, в САЩ 15%. наистина трудно беше, но според мен в някои държави има развития, които са е, малко по-сериозни в сравнение с очакванията от стрес-тестовете. Това се случи, например, в Ирландия. Шока беше голям. И така се стига и до проблеми с е, проблеми, които не са структурирани в самия стрес-тест. По отношение на миналата година, мога да кажа, че имаме извлечени а, полуки и тази година ще можем да направим по-целенасочени тестове. Вероятно, четири области ще се опитам да внеса промени в сравнение с миналите две години. Първо в метода. Миналата година не се очакваше да се прави публично, трябваше да бъде вътрешно а, проверката, теста, а сега ще има публично оповестяване, така че да, ще можем да изслушаме и а, очакванията на анализаторите, кредитните агенции, агенциите за кредитен а, риск, кредитен рейтинг и всички участници. А, тестовете ще бъдат по-сериозни тази година по-нататък наистина ще има системност между банките. Това е нещо много важно. Трябва да има партньорска проверка, така че да има средства, с които да се гарантира системността. В национална среда моделите са различни банки, различен е резултат, въпреки че те имат доста сходно портфолио. Четвъртата област е ликвидността. Много е трудно. Не можем по един и същи начин да проверяваме в един стрес тест ликвидността. Трябва да бъде отделена, за да можем наистина да гарантираме, че покриваме този аспект. Благодаря. Председателката, благодаря. Записвам си бележките със страхотна скорост и сега Ауде. Стилви Гулард има думата. Bonjour, monsieur Herrera. Vous avez euh, évoqué le nom de... Добър ден. Вие говорихте за Томазо Пачоловския. А, аз мисля, че това, което може само да ни от, отреши е, след неговата загуба, е това, че продължаваме да работим по същата тема. А, какво ще направите вие на вашия пост срещу а, е, националните картели? Видяхме, че страните членки няма нужда да се заблуждаваме. Не желая да съществува да има такъв един и добър интегриран европейски банков орган. Те ще се опитам да, да използват член 23, който самите те формулираха, за да заключат, така да се каже, вратите. И ако вземат решения, които ще се отразят върху бюджета на някоя страна членка, какво ще направят? Well, first I would say that... Uh, Първо бих казал, разбира се, благодаря за въпроса ви и любезната препратка, която направихте към дейността на Томазо Киопа. Мисля, че наистина това е нещо много важно, което трябва да бъде изпълнено от органите. По отношение на националния интерес, излизаме от консенсуса и единогласието до една нагласа, при която ще има гласуване. И в редица случаи хората ще трябва да поемат лична отговорност. И това вече ни помага да можем да изградим европейската европейския контекст, така че всички хора, които седят на масата, да знаят, че трябва да действат в интерес на европейски интерес. На второ място има и друга голяма разлика. Има правомощия, които се предоставят, които по-рано не съществуваха. Трябва да е ясно, че тези правомощия ще бъдат използвани. Има три области, благодарение на работата на парламента, в които органите ще имат възможност да, е, да взимат решение, което да е над решението на националните органи. Надявам се, че няма да се налага често да се позоваваме на тях и да ги използваме, но тези правомощия ни дават именно повече възможност да действаме в името на европейски интерес и така, че националния интерес да не блокира напредъка. Що се отнася до възможността националните органи да изказват своите тревоги по отношение на фискалните проблеми. Важното е че а, те да действат така, сякаш тези клаузи ги няма, т.е. да действат в името на европейски интерес. В някои случаи обаче държавите членки може би ще считат, че ние се наместваме в националния им суверенитет и тогава е добре, че има средство в институционалната рамка, която позволява на държавите членки да се позоват на това и да го сложат на масата на преговори. Има и процедура. По този начин нещата са по-ясни и не е нужно да се оказва натиск коридорите, за да може да се отстъпва от първоначално взетото решение. Това, което е важно и парламента наистина свърши добра работа по отношение на регламента, за да се избегне всичко това, а именно като надзор ако винаги има въздействие, фискално въздействие, то в крайна сметка е с цел предотвратяване на а, кризите и то действа в интерес на дънокоплаците. Има добре разписано основание за всички тези тревоги, които се изразяват на национално ниво и ние не навлизаме и не се бъркаме всъщност на това национално ниво в този смисъл. Благодаря ви. Благодаря от именно на зелените Гигълт. So, welcome as well from us and um, uh, first uh, let me share with you... Благодаря ви. Поздравявам ви от името на политическата група. Наистина, вие ни убедихте в това, че сте обзет от много силен европейски дух, който ви различава от някои от другите кандидати, които видяхме и чухме днес. Вие ни съобщихте, че смятате да работите в две области. Първо, извън балансовата или надбалансовата дейност е, ще отпадне, така да се каже, от банковия сектор. Това е едното. Е, как смятате обаче да е, използвате правомащията си, за да контролирате нещата, за да упражнявате някакъв надзор. И на второ място, как ще се постараете да постигнете едно по-добро функциониране на банките по отношение на консултациите и продажбите на продукти. Благодаря. Действително, засягате много чувствителна област. Е, зад балансовите въпроси. Тук става въпрос за възможността за постигане на системно и последователно използване на продуктите и инструментите, когато има сериозен финансов проблем от страна на надзорните органи. Виждам, че има радикални различия под начина по който това се прави в отделните държави членки в Европа. Това не е директна област, е, в която има основно ролята нашия орган. Тук става въпрос за счетоводни въпроси. Според мен трябва да се избере консолидиран подход под надзора на съответните компетентни власти. Има роля която надзорът може да извърши. И сте напълно прав, казвайки, че е, банковата система в сянка има голяма роля. Знаем, че затягаме е, изискванията за банки. Това е основният резултат от реформите от Г20, е, взети в Сеул през ноември. Вдигаме летвата за банките. Също така предлагаме стимули за преразпределяне на рисковете. Това е много важно, за да може да се гарантира, че има цялостно становище по отношение на именно това прехвърляне на рискове. И Централната банка трябва много ясно да следи този процес. Да се... Ние имаме своята роля, разбира се. Ние ще го предоставим за дебат пред ЕЦБ и аз като председател ще направя именно подобно предложение. Важно е, защото когато се развиват рискове, когато има криза, в крайна сметка тези, които трябва да предоставят помощ и ликвидност, са в крайна сметка банки, така че консолидацията е ключова – периметъра за надзор и гарантиране на дейностите, които всъщност могат да предоставят някаква защита, така че в крайна сметка всичко това да не се обърне отново към банковия сектор, е един важен проблем, който трябва да се има предвид. Защита на потребителите е също друга важна област. Комисията, Комитета банков надзор по-рано не е работил по тази и всъщност. Ние имаме е, една а, е, провизорна работна програма. Ще трябва да разгледаме, да предложим на вниманието на управителния съвет именно мерки в тази област защита на потребителите, но според мен ще ви кажа какво трябва да се направи. Има области, които, между другото, вече комисията работи. Очакваме и какво ще се направи и в банковия орган, схемите, отговорното кредитиране. Това са различните форми, които се разработват, но това, което очаквам аз от комисията и в документите, както виждаме вече създаденето по отношение на а, акта Единен пазар, ни гарантират прозрачност, например, по отношение на депозитите и различните средства за овердрафт. В Италия виждам тази възможност за ефективна защита на потребителите в тази област. А второто е създаването на инструменти за извън съдебно разрешаване на конфликти и спорове. Това също много ще помогне. Председателката. Не можем да задаваме двойни въпроси, които не са свързани, не представляват един общ. Просто защото няма как Паскал да вземе сега отново думата. Веки Форд, имате думата. Говорихме за стрес-тестовете от миналото лято, което показа 3,6 милиарда проблем и ирландските банки имаха нужда 10 пъти по-голяма сума. Подготвихме доклад е, по отношение база, Базел и как се изпълнява в е, Европа. И има наистина цяла е, редица различия. Много беше а, изкусително да можем в крайна сметка да стигнем до заключение, че може би е, депутат се опитва да защитава конкретната банка. Но как ще се възстанови доверието в европейските банки, ако европейските политици продължават да изключват своите е, банки? Какво е вашето становище по отношение разводняването на правилата от Базел с крайна сметка директивата за капиталовите изисквания. Ще отстоявате ли както политиците, така и банките в този аспект? Благодаря. Сега за стрес теста. Uh, вече мисля, че вече отговорих на този въпрос във връзка с предходно зададен въпрос. Имате право. резултата беше разочароващ и за мен. За това си има а, и причини, които трябва да бъдат назовани. Първо, за първата година имахме 6% данни и изискванията за капитала към ирландските банки също бяха доста, доста по-високи. В момента изискванията са по-високи с оглед на условията, които царят в Ирландия. Казах вече, че за ирландските банки имаше огромен проблем с финансирането. а, когато спадне тяхната ликвидност, няма да стигне никакъв капитал. Трябва да се е, направи още една крачка, за да се възстанови доверието. Права сте, е, тест е, наистина трябва да бъде по-строг и трябва да има и кръстосани проверки е, от страна на надзорните органи. Не можем да се е, осланяме винаги на резултата от стрес-тестовете на националните банки. Необходими са ни и партньорски проверки. Сега за а, изключенията и регламентирането на изключенията, а, мисля, че е важно да се вземат предвид някои особености на европейския банков пазар. А, по отношение на базовските правила. А, мисля, че европейските а, органи за банков а, надзор постигнаха успех с а, включването на някои специфични разпоредби в базовските разпоредби, например за предприятия, които не са нотирани на а, борсата или по отношение на ликвидността на кооперации, които съществуват в някои страни членки. Всичко това се съдържа в текста. Е, ние трябва просто да приложим тези е, разпоредби, да ги включим в европейското законодателство. То трябва да бъде разширено в е, тази посока. Сега за а, изключението от тези правила или по-специалното отношение а, към а, някои субекти, винаги съм бил против такива неща. А, и в миналото против а, разпоредби са дадени специално и правейки изключение за някои национални органи продължавам да са против. Що се отнася до техническите стандарти за е, разпоредбите ще се нуждае от вашата подкрепа от тази на съвета. Благодаря. Сега преминаваме към втория тур от въпроси. Е, от Макарас с ЕНП. Уважаеми госпожи и господа, е, Уважаеми господин кандидат, е, благодаря за вашите отговори. Говорихте за правомощията и за конфликтите от интереси и за е, Зелената книга. Смятате ли, че наистина имате достатъчно правомощия, за да изпълните всичко това, което е, обявихте, че желаете да постигнете. Смятате ли, че въпросната книга е достатъчно основание, за да постигнем желаните промени? И смятате ли, че Европейския надзор ще може да бъде достатъчно ефективен в рамките на глобалното развитие, което наблюдаваме? Uh, Благодаря, господин Карас. Благодаря ви и за препоръките, които бяха включени в вашият проекто доклад. Да, смятам, че в регламента има достатъчно правомощия и ако аз наистина стана председател на Европейският банков орган. Ще се опитам максимално да използвам правомощията, за да постигна желания напредък. Естествено, че е, винаги може да се твърди, че правомощията не са достатъчни, за да се постигне желания успех. Но нека първо да използваме максимално потенциала, който е заложен в регламента. А сега по отношение на книгата или така, наръчника за единни правила, да. и е, директивата Омнибус и книгата предвиждат е, наистина е, много възможности за уеднаквяване на действията на подхода по отношение на единият е, наръчник или наръчника за единни правила, няма да стигна до там да твърдя, че той трябва да е, бъде абсолютно задължителен за всички в Европа, но е, при всички положения се създава възможност най-малкото за насочване на нещата в правилната посока и естествено, че директивата вече е, ще е, уреди нещата по един малко по-категоричен начин за банковите институции. Какво липсва в крайна сметка в банковия надзор и в е, банковото дело именно един а, единен европейски аспект. Националните регулатори би трябвало да се погрижат при всички положения, да има достатъчно е, общи, единни изисквания към всички участници в е, банковия сектор. Ние естествено знаем е, какво може да се направи в рамките на Европа, какво би трябвало да се направи. Е, в случай, че се появят и външни фактори, които ни накарат допълнително да уреждаме нещата, е, е, за да приведем е, европейската система в съответствие с е, глобалната система, естествено трябва да мислим за по-нататъчни стъпки. При всички положения, единните правила, така да се каже, би трябвало да са много по-всеобхватни, отколкото до сега. Банки ковия, капитал, лихви, ликвидност, компенсационни механизми и отчитане стандарти, е, прегледи, тестове за устойчивост, за да се постигне в крайна сметка желаната стабилност. Много неща има да се свършат. За групата на социалисти и демократи давам думата на следващия оратор, господин Питела. Искам да се върна към италианската банкова система. Тя се оказа една сравнително солидна система и вие изиграхте ключова роля в е, борда за стабилност и в Базелския комитет, когато създадохте тези правила. Имам предвид Базел сега фирмите се обръщат към парламента и регламентът, регламентът Базел 3 се отразява много на фирмите, тъй като са намалени техните възможности и то най-вече на малките и средни предприятия. Аз бих искала да чуя вашето мнение по това каква роля ще играе Европейския банков орган за намаляване на тези негативни въздействия ще отговоря на английски. Знам, че хората са загрижени относно въздействието на база от 3, най-вече върху малките и средни предприятия. Доклада на проекто доклада на господин Карас, като CRD 4 е доста ефективен. Положени бяха много усилия за измерване и оценяване на ефективността на банките по отношение на финансирането на бизнеса. През декември беше публикувано едно мащабно изследване е, в което бяха включени около 260 европейски банки. Е, резултатите са следните. Ако погледнем общите изисквания, 4,5% е, за капитала, след което още 2,5% буфер, общо 7% голяма част от европейските банки покриват а, а, това изискване. 290 милиарда евро в минус беше резултат за банките, а, което даде своето отражение върху финансирането на бизнеса. А, и то най-вече от големите банки. Пакета Базел 3 предвижда един доста дълъг преходен период. За да се изпълнят новите изисквания, банките трябва да имат време най-малко до 2018 година. Ти трябва да се зададат е, критерии. Когато правихме проверката, 96 е, милиона бяха печалбите. 2009 година не беше най-добрата година за банките. Е, Базелския комитет се опитва да измери макроекономически тежките последици от е, една подобна а, е, уредба. Италианската банка направи такава оценка, е, Bank of England а, и така нататък. И извода е следния. 0,22% пункта беше отражението на брутния вътрешен е, брутния вътрешен продукт за 35-3 месече след въвеждането на регламента, който прави 0,3% годишно. Ако сравним това с загубата на работни места през 2008-2009 година, изпадането на брутния вътрешен продукт, ще видим, че положителните страни преобладават. В е, Италия брутния вътрешен продукт спадна с 6%. Сега, за малките и средни предприятия. Темата за малките и средни предприятия е доста а, деликатна, тъй като малките и средни предприятия зависят до голяма степен от кредитите, които им отпускат а, а, банките. А, въпреки това, съвсем накратко ще а, ви разкажа, но това, което ще кажа е важно. А, три а, неща. А, в рамките на Базел 2 беше потвърдено, че има спад на кредита за малките и средни предприятия. Второ, малките и средни банки отпускат кредити на малките и средни предприятия, а това са банките, които най-малко са засегнати от реформата. И трето, новата рамка предвижда и антициклични инструменти, т.е. някакъв буфер, който трябва да доведе до, до това малките и средни предприятия да не страдат от влушаването на контекста. Малките и средни предприятия обаче трябва много внимателно да бъдат наблюдавани и ако има проблем с тяхното финансиране, ще ги наблюдаваме Скъпи колеги, нямаме е, време за допълнителни въпроси. Вече закъснявам. Не задавайте по два въпроса наведнъж, защото нашия кандидат дава много подробни отговори. Вулф Клинт за Алде. Господин Енрия, след е, голямата финансова криза Държавите членки реагираха по различен начин на кризата в е, банковия и финансовия сектор. Някои започнаха да дават кредити, други не и така нататък. Как е, е, тези различия се отразиха на общото състояние? Да, те в крайна сметка влушиха ситуацията. И сега бих се дал въпрос във връзка и с банковите е, такси и данъци, е, които бяха въведени в някои държави. И според мен те просто изкривиха и деформираха е, така, правилата за конкуренция. Как според вас можем да се справим с това положение, така че да преодолеем да, тази деформация, това изкривяване и да имаме наистина единни правила за банковия сектор в Европа? Труден въпрос, господин Клинц, да. Да, различна бе наистина реакцията на държавите членки. Но наистина Генерална дирекция конкуренция се опита да създаде критерии за държавна подкрепа, за държавна помощ в условията на кризата, така че да има една по-адекватна и бърза реакция. Пакетите за излизане от кризата и за помагане на пазара в държавите членки бе различна. Естествено, че в някои случаи се стигна до деформации на единния пазар. Органите, които би трябвало в крайна сметка да, да принесат за подобряване на ситуацията, би трябвало да бъдат много по-активни. Комисията работи още от октомври е, и мисля, че до края на януари всъщност бе е, подготвен вече и документ, който предвижда фондове към банките, които да могат да бъдат използвани именно са подпомагане на банковите институти, на кредитирането на тяхната платежоспособност. способност Госпожа Ферера, мисля, че участва в съответната работна група. Тези фондове могат да се използват за да се интервенира именно в случаите на криза. Но е хубаво да се даде повече възможност за маневри на надзорниците, за да може да се действа адекватно на всяка изненадваща ситуация. Как е, изглеждат тези пакети, за които вие говорите? От една страна капиталовите изисквания, е, ние можем да се възползваме от документите на Г20, за да видим, че, че се посочва необходимостта и от допълнителни инструменти, които в крайна сметка се отразиха и на решението за съставане на едни допълнителни фондове, които да дават възможност на банковия сектор да се реагира по-адекватно в случаите, в които този сектор очевидно се да, нуждае от финансова помощ. По този начин ние ще можем в крайна сметка да се преварим с евентуална диспропорционалност и деформации. Алфредо Моро, господин Моро, за ТНП, трети кръг въпроси. Eh, eh, Нека първо да ви благодаря за това, че вие като италянец е, очевидно представлявате една много проевропейска позиция е, и е, се обявихте за независимост на вашата служба. В такъв случай бих искал да знае, ако се разрази отново криза, какво този орган, тази служба, за която кандидатствате, е, би могла да предприеме? А, благодаря, господин Мауро. Нека да ви кажа първо, че... А, не, позволете ми да ви отговаря на английски. Комитета банков надзор работи в е, редица области, в които сега органа за европейски банков надзор ще започне да използва на общностно ниво. Няма да имаме различно отношение в държавите членки. Ако си спомним 2005 година, например, започнахме да работим по отношение на ликвидността и рисковете, свързани с това. За съжаление, тогава ни отне известно време, докато стигнем до решение. Тогава трябваше да постигнем консенсус, както вече ви казах. Не бяхме достатъчно бързи в решението си. Но сега вече в а, изис... капиталовите изисквания директива 2 вече са залегнали тези наши решения. По този начин ще се развива новата реформа. Прав сте. Има области, в които трябваше да направим повече. Ако а, Европейския банков орган беше създаден, можеше да се направи повече. Първо, споменахте реакцията по отношение господин Гигълт и въпроса, свързан с консули адаптиране на инструментите. Би било добре Европейския банков орган да може да разбира различията по отношение на отделните групи, така че в крайна сметка, сметка да се стигне до по-хомогенно развитие. Имайки предвид факта, че в някои държави финансовите инструменти и финансовите посредници всъщност изпълняват е, е, дейности, които се извършват от други институции в регулирана среда. Това също беше много интересно и можеше да се е, възпре част от е, щетите нанесени от банковия сектор Сянка. Но би било полезно също така по време на изварените обстоятелства при развилата се криза, спомням си, тогава имаше дискусии, но нямаше достатъчно консенсус да се проведе едно пълно разследване, проучване относно експозициите на Европейската банка. И това според мен много ще помогне. Друго средство, което разполага Европейския орган сега, е всъщност обмяната и на информация между надзорниците. И това също ще бъде много полезно. Благодаря, председателката. Благодаря. Имаме още два въпроса от социалистите Лиса Ферайра. Добригада. <clears throat> Е, Благодаря много. Е, това, че ви изслушахме, беше наистина много важно. Моя въпрос отнася до един аспект, който вие вече засегнахте, но аз искам да се върна още веднъж. Имам предвид ситуацията, в която а, фалират банки, а, които имат важно значение за системата. А, американските банки намериха решение, което а, работи добре. От друга страна, установяваме, че а, разходите за накоплаците. А, налагат бързо да се намери европейско решение, което да ги удовлетвори, тъй като ние всъщност трябва да се отчитаме пред е, европейските граждани. Бих искала да разбера институцията, в която надявам се да работите, надявам се да бъдете одобрен, е, каква функция ще поеме, как, какво ще направи вашата институция за това да бъде намерено европейско решение за управление на системата в време на криза? Знаем, че има различни кризи и не винаги успяваме веднага да намерим решение. Много често държавите се намесват на национално равнище. Как, какво да направим, за да имаме европейско решение? Това е ключов въпрос. Властите никога не трябва да изпадат е, в, ситуация, в която да нямат избор. Ако има неизпълнение, проблем, единствения начин е да се предоставя финансиране, за да се спаси институцията. Трябва да се създадат начини, за да може да се управлява излизането на такива, макар и големи институции от пазара и от кризата. Комисията да направи много ясни, разумни предложения да се предоставят, например, възможността на властите да спрат дейността, да разбият дейностите на банките, да прехвърлят а, а, активите, пасивите по такъв начин, че в крайна сметка да намали щетата и загубата за потребителите. Трябва да се постигне всичко това, разбира се, и по един системен начин. Необходимо е да имаме общ набор от инструменти, максимално хармонизиране, за да могат националните власти да оказват нужното помощ при преструктурирането на а, проблемните банки. Един от проблемите, който се повдига от комисията е дали надзора или други власти трябва да управляват тези процеси. Според мен надзорния орган трябва да има голямата роля, защото те обикновено познават ситуацията в банката и могат да предложат най-добро техническо решение за разрешаване на кризата. Надявам се, че законодателството, което а, комисията се е ангажирала да предложи преди лятото, Европейския банков орган да получи добра роля в тази насока, особено по отношение 1.36 от директивата за капиталовите изисквания. Това са инструментите за ранна намеса, защото това също така е член свързан с 18 член в регламента за правомощията при извънредни случаи. Именно тогава Европейския банков орган може да активира своите правомощия за бърза реакция и да подкрепи именно това тази намеса. Благодаря. Председателката. Благодаря. Последен въпрос. Заместник председателя Магал. Благодаря, госпожо председател. Взимам още веднъж думата, за да се спра на въпроса, който е, бе зададен от е, колежката Елиса Ферера. Ще ви попитам, смятате ли, че трябва да има единна европейска процедура по отношение на трансграничната банкова дейност. Смятате ли, че са необходими специфични мерки, специфични мерки и за надзор и специфични правила за дейността на трансгранично опериращите банки? Смятате ли, че е необходимо да създадем специални фондове, за да а, можем да спасяваме евентуално и такива банки, които са значени за системата. Благодаря. Господин Маргайо, вие също а, работите по отношение регламента, който а, наистина укрепва ролята на Европейския банков орган. Зная, че в доклада, който, който прие Европейския парламент, се предвиждаше по-голяма роля на Европейския банков орган по отношение на трансграничните банкови групи, особено по отношение на е, създаването на едно звено за преодоляване на кризи, е, именно свързано с преодоляване на трансгранични кризи. Е, мисля, че нещата обаче не стигнаха до там. Ако а, одобрите кандидатурата ми, аз ще направя оценка на състоянието и мисля, че има потребност за единни правила, когато националните регулатори трябва да се справят с криза. И Европейския банков орган също трябва да има възможност да се произнесе да действа, ако е необходимо, разбира се, да се действа и като посредник, ако има конфликт с националните власти. Мисля, че е необходимо да се дискутира тези аспекти между националните органи и европейския орган, за да може в крайна сметка да се действа от името на органа и като независима страна при правенето на оценка на различните становища. Ако в крайна сметка има развитие по посока на един фонд за излизане и разрешаване на кризи, който да бъде по-скоро европейски, тогава ролята на Европейския банков орган ще бъде от съществено значение – за да може средствата, които а, са в този фонд, да бъдат използвани в интерес на европейските граждани. Благодаря ви. Благодаря председателката. Благодаря ви, благодаря за обстойните отговори. Съжалявам, че няма повече възможност да зададем още въпроси. Имахме доста двойни въпроси, така че, за съжаление, по този начин спряхме възможността за допълнителните въпроси. Благодаря за участването в това изслушване. А, сега ще продължим при закрити врата. Само а, членове на нашата комисия ще участват в нея. Много моля останалите да напуснат залата.